Mes chers collègues, je vous propose de commencer nos travaux. Уважаеми колеги, предлагам да започнем заседанието. Знаете, че ни чака дълъг ден с много натоварен дневен ред. Преди да се захванем за същинската работа, първо ще ви помоля за тишина un de nos collègues qui vient malheureusement de décéder. Искам да ви припомня, че наскоро почина наш колега. Ние в семейството на бюджетната комисия сме дълбоко наскърбени. Мигел Порташ си отиде тази година, а сега след преди два дни господин Иржи Хавел ни напусна преди два дни. Той беше на 54 години член на политическата група на социалисти и демократите от Чешката република. Беше и ръководител на чешката делегация и заместник-председател на делегацията на Европейския парламент за връзки с бившата Югославска република Македония. Беше и член на Комисията за бюджетен контрол. За съжаление, от няколко години страдаше от тежко заболяване. Искам да помоля Геран Ферн да каже няколко думи преди да запазим минута мълчание. Да, наистина много се наскърбихме, когато преди няколко дни научихме за смъртта му. Поради болестта му той не можеше да лети и не можеше да присъства тук в Брюксел, но винаги присъстваше в Страсбург. Как го срещнах в Страсбург, беше а, тежко болен, но имаше надежда, за съжаление обаче тази надежда не се оправда. Беше един а, от е, изявен економист, е, министър на економиката на Чешката република. Играел е голяма роля в е, прехода в Чешката република и наистина и имаше амбицията да играе много важна роля и в Европейския парламент, но за съжаление заради болестта си а, не можа да изиграе ролята, която искаше. В нашата група също им заемаше важно място, а, познаваше а, в дълбочина економиката, а, беше ангажиран с а, финансовата криза, финансовите регламенти и наистина беше обзет от благородни амбиции. Ние всички чувстваме липсата му и предаваме съболезнованията си на неговото семейство и на неговите приятели. Благодаря. Благодаря ти, Гъран. Присъединяваме се към дълбоката скръп и съболезнованията, които поднасяме на семейството, приятелите и съпартийците на Иржи Хавел. Моля за минута мълчание. Благодаря ви. J'ai une autre annonce à faire qui est le plus Имам съобщение, което за щастие не е толкова тъжно. От днес сред нас е господин Нилс Торвалд, който замества Карл Хаглунд който пък стана министър на отбраната на Финландия. Добре дошъл на Нил Сторвалд в нашата комисия. Уважаеми колега, вече можахме да разговаряме. Карл Хаглунд беше координатор беше известен с качествата си и ето, че го избраха за министър на отбраната. Желаем му всичко най-добро в новото му поприще. И понеже сме на тема лични бележки, мога да кажа, че господин Джордж Лайън в момента е в болница, има сърдечен проблем. Положението не е тежко, но днес е възпрепятстван да дойде. Всички ние му желаем скорошно оздравяване. 2012 година е доста странна, както виждате. Тази година зимата е до 31 декември, очевидно ще бъде което малко ни потиска, но независимо от това, трябва да запретнем ръкави и да работим. Точка първа, приемане на дневния ред. Ако нямате възражения, го смятаме за одобрен. Сега, някои точки от дневния ред се отлагат. Ще ви ги съобщавам една по една, когато им дойде реда. Освен това, в е, рамките на точка съобщения на председателя нямам какво да ви съобщавам. Освен това, че както обикновено заседанието ни се излъчва от, по интернет. Одобрение на протокола на заседанието от 10 май трябва да отложим това одобрение, защото той не е готов, но 31 май имаме протокол и както обикновено, ако до края на това заседание не постъпят възражения, този протокол ще бъде смятан за одобрен. Днес след обяд в 15 часа ще се състои годишната среща с тройката – председателите и директорите на изпълнителните агенции на Европейския съюз. Членовете на тройката бяха в залата, видях ги. Представителите на агенциите също са тук. И изглежда, че агенциите в момента силно се интересуват от е, бюджета. Добре дошли след нас. Нетърпение очаквам дискусията с вас днес след обяд. И така стигаме до шеста точка от дневния ред. След малко ще ви кажа нещо за точка пета. Сега говорим за общия бюджет на Европейския съюз за 2013 година и а, резултатите от тристранната среща на 9 юли. Тази среща се състоя след като имаше индикативно гласуване и разглеждане на в комисията. И вчера Вчера преди обяд имаше среща на Корепер по бюджета. Такъв график е малко особен, но преди да дам личната си оценка, искам да дам думата на докладчиците Джовани Лавия и Дерек Вон да ни разкажат за тристранната среща. Грация, президенте. Благодаря, господин председателю. Триалагът а, тази седмица на 9 юли се характеризираше най-вече с това, че бе осъден, така да се каже, за къснението на решението на съвета, което не позволи на съвета да излезе с пълен политически мандат. С други думи, имахме много ясно възложен мандат за този триалог на основание решението на Комисията по бюджета. 540 гласове бяха дадени за мандата. мандата. От друга страна, имаше една такова, да го наречем техническо изслушване, но не се взе решение нито от Корепер, нито е, от е, съвета по общи дела. Ето защо представителството на съвета в е, триалога не носеше никаква политическа тежест. В този триалог ние изразихме нашите приоритети, които проистичат от нашия мандат, но също така подчертахме, че отношението на съвета не е а, в тон с заключенията на помирението, което а, стана миналата година. Вие я помните, че е, е, решихме да въведем мониторинг на плащанията, което в действителност не можеше да стане поради а, именно поради това. Комисията присъстваше, съвета, това беше датското представителство и то не пожела да присъства, за да се избегне а, стартирането на бюджета за 13-та година. Т.е. да се избегнат а, разнобои в данните между, дан... между службите на съвета и парламента. Изслушването, което се проведе в Комбут, потвърди този, това явление. И такова едно тълкуване блокира нивото на плащания. Така че е, това увеличение с 79%, а увеличението на бюджета в, от 12-та година се преобрази в 1, от 1,27 в 1,79%. Тоест е, бяха променени приоритетите в триалога и този подход не бе достатъчен, за да се гарантира изпълнението на парламентите на, на приоритетите, извинете, на Европейския съюз и приоритетите на парламента. И аз, когато си изготвях изказването и председателя Ламасур също ние вече обърнахме внимание на несъвместимостта между заключенията на съвета от една страна на 28-29 и юни и че изслушването Комбут. На 28-29 и юни съвета заключи работата си, казвайки ясно, че за да излезем от кризата ни трябва повече Европа. За нас това ще рече, че европейския е, бюджет трябва да играе важна роля за насърчаване на ръста. И че ни трябват нови ресурси, а фактически за, за този ръст. А от друга страна, за разлика от е, Комисията по бюджета, нашите заключения бяха по-различни, ако ги сравним, защото няма голям ангажимент към такъв един бюджет за ръст и развитие. Ние не, не виждаме това нещо отрезено в, а, нито в заделените средства, нито в плащанията. Така че трудно е да се тълкува тази ситуация. От една страна, начина по който комисията по бюджета го тълкува, е срещу философията на, на съвета и то изцяло, тъй като повечето от а, спестяванията са по а, перо А, научно-изследователска работа и конкурентност, едно Б, по кохезионната политика и някои от две а, също и четири, а именно добросъседската политика. Аз мисля, че когато а, така тълкуваме изслушването, парламента беше доста очуден, защото от една страна говорим за приоритети, основни насоки, които а, ни водят, а и за работата на съвета. Ръста е политически приоритет за а, бюджет 2013 година. И след това виждате каква, какво става с разделите. А, излиза, че нямаме намерение да насърчаваме научно-изследователската и развойна дейност. В съобщенията, например, които бяха а, изготвени, заедно с помощта на господин Ламасур, ние а, от, подчертахме това несъответствие и ч, също, че наистина нуждите и приоритетите на, на, са по-различни, що се отнася до европейския бюджет. И според мен това, което трябва да направим през едните седмици, ако искаме да постигнем целите си, да разчистим всички тези недоразумения, да въведем нови елементи. Ако нашите приоритети отговарят на най-високите ни цели, а именно ръст и развитие, ние трябва да вземем съответни решения по отношение на а, бюджета. Включително и съвета трябва да го направя. Той не го е направил. А вчера в заседанието на Корепер доказа. Те одобриха решение, а, предложение а, на бюджетната комисия на съвета. Само трима гласуваха против. От а, трите нетно, нетни плаци, държави членки нетни плаци – плюс Швеция. Имаше един въздържал се Австрия. И очевидно имаше и някои вътрешни изказвания, на които трябва да се обърна внимание. Очакваме това да стане и на следващият съвет по общи въпроси, но очевидно съществува едно разделение и няма обща позиция в съвета едно шизофренично отношение. Повтарям, шизофренично, тъй като в съвета като че ли не разбират какво прави комисията по бюджета а, и не го се отнасят към самите решения на съвета. Следват се най-различни път, пътища. И разбира се, в идните няколко предстоящи дни, аз се надявам, да бъде преди съвета на по общи въпроси, неговите решения, а, с а, голяма надежда, че, неща, че нещо ще бъде решено. И в края ние искаме да видим една воля на съвета да участва в а, а, срещи на високо ниво на добро воля по плащанията. И тогава ние очакваме съвета наистина да присъства. Това е от е, жизнено важно значение. Искаме да тръгнем от една обща стартова позиция, от правна точка. А от друга страна, да се стигне до една съвместна декларация в писмен вид. Ще видим какъв, каква форма ще добие тя през следващите няколко дни. Благодаря. Uh, uh, ще бъда кратък. Господин Левие изложи много добре принципната позиция. Аз присъствах на триалога, за да разгледаме другите раздели на бюджета, и раздел 5. Мисля, че председателството на триалога бе доста интересно. В резултат от срещата, според мен, сега имаме много по-добра представа за аргументите на съвета за административния бюджет на институциите. Той казва, че иска всички институции, освен Европейския парламент, да замразят бюджета си за 2013. Заради джентлменското споразумение не са пипали нашето, нашия бюджет, но за всички останали институции предлагат замразяване на бюджета за 2013. и от 3,2%, както предложи комисията, сега имаме 1,4% увеличение на раздел 5. Съветът успорва и увеличението на заплата с 1,7% в съда, но както и при, пред... в минали години той ще загуби и по някое време ще се окаже, че ще има увеличение 1,7%. На триалога бе казано, че трябва сега да се включат в бюджета това увеличение 1,7%, защото иначе така или иначе ще трябва в бъдеще. Също така, по, триалог, по време на триалога стана ясно, че трябва да се разглежда всяка институция по-отделно. Не може да се извършва поголовно замразяване на бюджета на всяка институция. Те си имат своята специфика, за някои необходимо да има увеличение. Не може поголовно увеличение. Ние препоръчваме индивидуален подход към всяка институция. Това е нашата позиция на, като комисия по бюджета. Салвадор Гарига. Според мен, декларациите на съвета на толкова ранен етап от дебата за бюджета от юли визирам факта, че съвета ниско иска увеличение на плащането с повече от 2 99,79%. Това е погрешно, защото ако и ние кажем същото, преговорите спират. И бюджета от 2012 ще се пренесе за 2013. Това е много лоша практика от страна на съвета. Това е доста опасна стратегия за блокаж. Както каза докладчика, това е в противоречие с споразуменията и това, което се каза на 29 юни по време на заседанието на Европейския съвет. При тези обстоятелства най-доброто, което може да направим е да не признаем декларациите на бюджета по въпроса за 2,79% и да започнем от там, откъдето започнахме. Тоест, да искаме по-изчерпателна информация от комисията, съвета, най-вече съвета. Трябва да ги попитаме какво мисли бюджетната комисия на съвета. за увеличение с 2,79%, кои са приоритетните бюджетни пера за съвета, те трябва да бъдат финансово обезпечени, за да се задейства пакта за растеж. Има е, едно нещо, което трябва да се оточни. Ще имаме заседание по на плащанията през септември с съвета и комисията. Трябва да постигнем напредък по този въпрос, иначе не виждам как ще имаме споразумение по време на помирителното заседание през ноември. Някои делегации в съвета явно смятат, че трябва да има масирано урязване на бюджета, което да се договори през последните три месеца от е, годината. Те не искат да увеличат ли повече от 2,79 на 100. Според тях продължението на комисията вече съдържа достатъчно ресурси за покриването на ангажиментите по ети по линия на бюджета. Трябва да получим повече информация от комисията във връзка с това, което се предлага от сега до края на годината. Нуждаем се от тази информация, за да видим дали ще се споразумеем с съвета за нивото на плащанията, което да е над нивото 2,79%, което все още и при това положение трябва да е в унисон с предложението на комисията. Ако получим повече информация от комисията за обема на плащанията, мисля, че ще можем да стигнем до споразумения. Госпожа Триопел. Благодаря на двамата докладчици. Това, което предлага в съвета сега, не е неочаквано, но е много лошо наистина. Напълно съм съгласна с докладчика и с Салватор – Особено ако се направи съпоставка с плащането. Увеличение на плащане е само 2,79% от една страна и 6,8% както предлага комисията. На политическия дебат 6,8 на 100 изглежда много висока цифра. Но в сравнение с това, което държавите членки обявиха на комисията, това е доста предпазлив, скромен подход на комисията. Ето защо аз винаги съм била за това увеличение на комисията, поради този аргумент. А сега сме свидетели на един традиционен политически подход, който се следва в съвета. Съвета иска да уреже раздел 1А, политиките за растеж, приобщаващ растеж, конкуренция, което е напълно в ущърп на нашите политически амбиции. Това определено е много странно политическо положение. Сега Салвадор каза, че ако няма напредък, може да няма споразумение за бюджета за 2013. Аз съм напълно съгласен с тази позиция, но според мен трябва да направим една крачка напред, да отидем по-далеч. В началото на зимата ще обсъждаме бюджета за 2013 и паралелно годишната финансова рамка. От стратегическа гледна точка е съвсем ясно, че трябва да съчетаем двете политически предизвикателства. Защото ако имаме много лош резултат за бюджета за 2013 и постигнем споразумение, положението с преговорите за многогодишната финансова рамка ще се влуши много. Нашата позиция спечели над 500 гласа за – за бюджета за 2013 Така че на фона на това, ако няма реално подобрение, както каза Салватор, трябва да сме готови да кажем не. Това е единственият начин да имаме категорична позиция спрямо съвета. Ако това не е ясно тук, не можем да имаме твърда позиция при преговорите. Така че искам да чуя какво мислят е, комисии, е, колегите за нашата политическа стратегия. Искам да разбера какви са забележките на комисията в момента, да видим какво ще е реалното отражение на цифрите, които предлага съвета. Но за нас наистина рискуваме да се намали бюджета за научно-развойна дейност и за много други области, които за нас са приоритетни. От друга страна, знам, че не сте съгласни с мен, но, например, с продължението на съвета се заплащат плащанията за ИТЕР, което означава пък, че се намаляват, но, но се намаляват плащанията за научно-развойни програми. Това не е в наш интерес при условие, че искаме да се реализира една амбициозна стратегия за бъдещето на Европейския съюз. Та, според мен, наистина трябва да обсъдим кои са нещата, по които не можем да правим отстъпки, кое е за нас би било сериозно подобрение. Ако подобрението не е достатъчно, според мен трябва да сме готови да кажем не. Благодаря ти, Хелга. Gracias, presidente. Bueno, veo que благодаря, господин председател. Доколкото чух преждеговорившите, всички гледаме по сходен начин на поведението на СИВА съвета. Наскоро мина тристранната среща и тя беше много далеч от продуктивността, нещо, което не беше неочаквано за нас. Е, често се случва през юлските срещи да не се стига до кой знае какъв напредък. Но можеше поне да се споразумеем за писмената декларация – Знаете, че първоначално не винаги е възможно да има споразумение, а накрая пък се оказва, че успяваме да се разберем с съвета. Въпреки проблемите. Така че съвета иска допълнителните проценти да са 2,79, нещо, което не задоволява нито парламента, нито тази комисия. Значи трябва да сложим картите на масата и да попитаме в крайна сметка кой ще плати. Това са бюджетни кредити за плащания все пак. не са средства, които просто така се предоставят, а ангажирани средства за плащания, стипендии, научно-изследователски програми, политика за развитие и така нататък. Хелга Трюпел вече го каза. Необходима ни е стратегия. Каква да бъде тази стратегия? какво да направим? Да им кажем, не може така и точка. Или пък да им кажем, щом вие предлагате само 2,79% повече за плащания, но ще намалим плащанията по всички бюджетни редове в такъв случай. други думи ще намалим средствата по кохезионните фондове а, и Салвадор много добре знае какво ще ни се случи след това. ще трябва да намалим средствата, които са предназначени за държавите членки, а не средствата за проекти на а, европейско ниво. От това ще стане ясно колко е абсурдна позицията на съвета. Той казва, нямаме пари за бюджет, а всъщност ще ощети страните членки. По-добре е такава стратегия да следваме. Добре, приемаме 2,79, обаче парите за държавите ги намаляваме. Селско стопанство, кохезионни фондове и така нататък. Александър Алваро. Господин председател, много е приятно да чуем, че между политическите групи има единодушие по този въпрос. Мисля, че отношението на съвета към бюджета и в частност към нашата комисия не е партиен въпрос, а институционален. Ето, че съветът отново доказва, как бавно, но сигурно се движи към своята деевропеизация. Колегите, които работят в други комисии, сигурно са констатирали същото. Аз го констатирах във връзка с Шенген в Комисията по вътрешни работи. Така че е крайно време да излъчим сигнал, особено в момент, в който Европа е нужна. Не можем да се отнасяме към бюджета като към към някакво портмоне, в което пъхаш, взимаш пари и така нататък. Така че докладващите, докладчиците е, имат пълната ми подкрепа. Освен това смятам, че е много правилно това, което каза госпожа Трюпел. Трябва да обмислим стратегията си. Е, но това е нещо, което ще трябва да обсъдим помежду си и с докладчиците в сянка, за да бъде ефективна тази а, стратегия. Имам чувство, че краткосрочната памет на съвета започва да се губи тази година сами видяхме какво означава да бъде рестриктивен бюджета, колко допълнителни бюджети следва да се приемат след това. Така че всички е, институции трябва да осъзнават това. А ако излъчим към европейците, Европейските граждани съвет, а, сигнал, извинете, че не сме в състояние да а, си изпълняваме финансовите ангажименти, просто не знам какво ще стане. Ето защо не разбирам позицията на съвета и след като парламентът е дефинирал и приел с голямо мнозинство приоритети бюджетни, и то пряко свързани с, с многогодишната финансова рамка, трябва да влезем в диалог, дано този диалог да е плодотворен през септември, защото Европейския парламент не може да бъде обвинен, че има някакъв нереалистичен подход. Обеден съм, че освен това можем да убедим обществеността във всичко това и да уведомяваме нашите граждани, когато има проблеми и кой отговаря за тези проблеми. В, така, сътрудничеството, в сътрудничество с комисията беше представено реалистично предложение – а, и трябва да престанат тези пазарлъци просто с съвета. Благодаря. Благодаря, Александър. Алва де Суза. президент. Благодаря, господин председателю. Както другите е, членове на групата вече казаха, за нас е наистина плачевна тази позиция, възприята от съвета по отношение на процентите от плащанията. То е 2,79. Още веднъж става ясно, че жертвите ще са същите, както винаги. Програмите за заетост, развитието, научно-изследователската работа – и всички проекти. Аз а, а, виждам, че това е едно а, симптоматично отношение на съвета и от предишните му а, заседания и не е в интерес на европейските граждани. Ние смятаме, че парламента не трябва да приема това предложение. Тези е, проценти, които те предлагат, са неадекватни, неадекватни и това по-късно да се е, решава относно нивата на плащания. Благодаря. Благодаря. Няколко бележки от моя страна. Виждам, че сме постигнали високо ниво на консенсус в нашата комисия по бюджета. Оказва се, че Европейският съвет от 28 и 29 юни всъщност въведе два важни аспекта други думи, взеха две много важни решения, които ще окажат въздействие върху бюджета за 2013. Първо, че Европейския съвет потвърди графика, който искат да видят за приемане на идната бюджетна рамка по, по политиките, които се финансират от, бюджета. И срока е декември 2012 година. Това ще рече, че действително са преговорите, графиката за бюджета 2013 и многогодишната бюджетна рамка всъщност ще се препокрият. И тогава ще видим как трябва да се справим с тази ситуация, като не трябва да не забравяме, че гласуването по един от въпросите може да повлияе гласуването по другия. На второ място, второто решение на Европейския съвет и аз повтарям казаното от докладчика и от някои от ораторите. Повтарям го, защото е много важно. Европейският съвет прие политическо изявление, наречено Компактен пакт за ръст което е симетричен вариант на фискалният пакт, който е един договор, при който ръстът се идентифицира с политическо изявление. И сега съвета изразява волята си 130 милиарда а, евро да бъдат отделени, плюс допълнителна сума за економически ръст, като се дават и някои от детайлите, как точно ще стане а, отпускането. И допълнителните суми за научно-изследователска дейност 155 мили... а, извинете, 55 милиарда за структурните фондове, които трябва да бъдат преориентирани към а, проекти, които са по-благоприятни за ръст и особено за бързия ръст. Сега, тръгвайки от тук, а, ние проведахме нашата тристанна среща, триалогът, в деня след заседанието на Комбут или Комисията по бюджет. Това на съвета. Това с това здание бе председателство от финансовия министр на Кипър. По време на този триалог ние видяхме, че що се отнася до министрите на финансите, решението на Европейския съвет въобще не е било отчетено, ни най-малко. Това бе голяма изненада за нас. И ние това го изразихме в едно наше а, съобщение. Нашия докладчик Джовани Лавита, Лавия го а, пусна в а, медиите. Аз попитах съвета и комисията. А, как те тълкуват решението на Европейския съвет и какво означават тези допълнителни а, бюджетни кредити за а, плащания за структурните фондове. И аз добавих. А, а що се отнася до мнението на комисията, вие знаете някой от вас, по време на пленарното заседание на парламента в а, вторник в а, а, Страсбург, когато председателя Ван Ръмпа и дойде да докладва за работата си, ние с удоволствие чухме, че президента Барозо казва, че 20 милиарда евро ще бъдат бюджетни, които са бюджетни кредити за структурни фондове, ще бъдат преориентирани към по-полезни проекти, а тези 55 милиарда обявени от заключенията на Европейския съвет, разбира се, ще бъдат добавени към тях. Сега, по време на трилога, нито комисаря Ландовски, нито кипърското председателство повдигнаха въпроса за интерпретирането на заключенията. 55 милиарда, дали са, включват тези 20, дали това са а, поети задължения или плащания, за какво точно ще се използват в сравнение с предишните години или също като предишните години или прогнозите а, които а, са направени. Как да се тълкува това? Дали това са допълнителни, ще бъдат допълнителни разходи? Ние не получихме отговор по това време. Ето защо. Аз написах писмо, с което официално в писмен вид пита, питам се ответния министъра и комисаря Ландовски да кажат точно как тези а, заключения на Европейския съвет трябва да бъдат тълкувани. Това е важно за нас, тъй като ние трябва да гласуваме проекто бюджета за 2013 година. А, междувременно и коригир... коригиращия бюджет за 2014. Всичко това стана понеделник. Вчера на Корепер най-неочаквано за какво се случи. Първо, Както Хелга Трупел каза, резултатът съвсем не бе неочакван. Беше потвърдено, Комбут потвърди, потвърдиха възгледите си. Какво да правят посланниците? И какво да правим? Какво ще кажат служителите в държавния сектор – Наистина е странно, че се те а, приемат едно политическо изявление по плащанията и а, това, което гласуват по проекто бюджета с квалифицирано мнозинство. Нямаше единодушие, но това мнозинство също прие декларация за плащане на кредитите. Всички делегации, освен Обединеното кралство, Швеция и Холандия, те гласуваха против проекто бюджета. Австрия се въздържа, другите гласуваха по проекто бюджета и декларацията. И да ви кажа за декларацията. А, цитат. The letter of amendment for agriculture, including information about the possible carryover of assigned revenue, and, if necessary, a letter of amendment concerning subheading 1b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 under subheading 1A, subheading 1B, heading 2 and heading 4. It... Той насърчава комисията в най-скоро време да представи усъвременени е, цифри относно разчетите по отношение на плащанията по е, перо АБ и а, проекто изменящият се бюджет. Съвета ще вземе позиция по този бюджет, възможно най-скоро, за да избегне всякакви а, неуспехи в плащанията. Добра новина от Корепер. Корепер, значи, си даваше сметка за желанието на съвета да направи нещо по отношение на плащанията, но ня... седем държави членки, четири, които не гласуват за тази декларация, което е логично, но три държави гласуваха за нея, за това тази декларация Франция, Германия и Финландия. А също приеха следващите е, декларация. Ограниченията на бюджета на европейско ниво става важно. Дори държавите членки и техните усилия да поставят финансите си на здрава основа, за да насърчат ръста и увеличение на 2,79% е по-високо, отколкото бихме желали. Ето защо по-големи увеличения на плащанията не бива да се договаря на по-късен етап тази година. Ето ви. Това наистина е крайно странно и непонятно. Същите държави на същия ден, по същия дневен ред и ще кажа на Европейската комисия, бъдете, внимавайте, внимавайте, защото тези бързо направени предложения в същия ден а, при тях са включени големи урязвания на проекто бюджета за едната година. Ние дори искаме повече да постигнем. Този бю... бюджет и така е твърде висок. И каквото и да стане, ние обявяваме, че няма да позволим урязване с нито едно допълнително евро. Лично от моя гледна точка, аз възнамерявам да излязе с едно комюнике вече от свое лично име – и защото свързвам този бюджетен проблем с по-общи проблеми, които имаме относно заключенията на последния Европейски съвет, който се отнася до дълговата криза. Сега ще чета бавно на френски за преводачият. Европейското управление е вече доста усложнено, но неговите слабости се обостриха поради очудващото лошо функциониране на националното управление. После, заключенията на последния Европейски съвет единодушно го потвърдиха. Въпреки това, одобрението дадено на най-високо ниво не ангажира две правителства, които поставят това под въпрос два дена по-късно в графика игра и, и не успяват да ангажират трета страна, чието конституционен съд отправя е, отлага въпроса за следващата точка. Що се отнася до допълнителни а, бюджетни кредити за ръст, което е ключовият а, е, елемент на новият пакт за ръст, прият от е, заключенията на Европейския съвет под кипърското председателство. Бюджетните министерства са удовлетворени от факта, че това може да приема формата на а, повече средства за научно-изследователска работа, за Кохезионния фонд, предложено от Европейската комисия за 2013 година. От политическа куртуазия ние посочихме факта, че посланиците са свръхнатоварени и че трите държави Франция, Германия и Финландия са гласували по този начин по европейския бюджет и го свързат с две свои декларации. Първата искаща комисията да поиска нов разчет за плащанията. И втората декларация, подписана от абсолютно същите хора, посочва недостатъчността на тези а, намалявания на бюджета и че това а, означава отхвърляне на всякакви по-нататъчни увеличения на бюджета. А, а липсата на отговорност ще означава въпрос към доверието в Европейския съюз. Ето, това е което ви а, поднасям. Няма да ви моля да се обедините с мен, но ако някой от вас иска да изяви а, подобни идеи, не се лишавайте от тази възможност. Сега е моментът да го сторите. Да, драги колеги, по този проекто бюджет трябва да се каже нещо и за пилотните проекти, така че аз ще помоля Джовани да ни представи състоянието на нещата при тях. Ritorniamo dopo след, тази, след това блестящо изказване на председателя Ламасур за хаоса в съвета, където лявата ръка не знае какво прави дясната, даже лявата ръка сама не знае какво прави. Да се върнем към въпроса за бюджета за пилотния проект. Както си спомните, в началото на юни представихме предложенията си за пилотни проекти, подготвителни мерки – за които искаме предпроектно проучване, така да се каже, от комисията, преди да се заделят за тях средства в бюджета. За да се направят такива корекции, че тези проекти да са още по-лесни за изпълнение. Както си спомните, парламентът представи списък с 142 предложения за пилотни проекти и подготвителни мерки на комисията за анализ и принципно тези предложения са на стоеност 3, 3, 232 милиона евро около 160 милиона евро касаят пилотните проекти, а както се спомняте, тавана за, на средствата за пилотни проекти е около 40 милиона евро. Комисията е извършила анализа, който поискахме. Проектите са разделени на 4 категории. От 142 проекта само 29 попада под раздел А, т.е. могат да бъдат изпълнени без изменение. 19 могат да бъдат отчасти или изцяло изпълнени с няколко промени. По това е раздел Б. 73 проекта, предложени от парламента, са, имат правно основание, 17 не са изпълними. Има 4, за които все още не сме получили отговор от комисията. От анализа на комисията е явно, че се сблъскваме с проблем, по който трябва да се работи. Голяма част от нашите предложения са по 1А. 51 от 142 са по раздел 1А, а прага за проекта бюджета е около 91 милиона евро. 19 проекта са по 3Б и в този случай дори бюджета, който е много малък, Тези, които предлагат тази идея, възоснова на анализа на комисията, трябва да помислят за евентуални промени, според мен. Но ние трябва внимателно да помислим какъв ще е тавана за отделните раздели в окончателното предложение за пилотни проекти и подготвителни мерки, за които ще решим, когато гледаме на последно четене бюджета. Трябва да се обърне внимание на още един въпрос, а именно факта, че подготвителният анализ, изготвен от комисията, не дава допълнителни елементи, на базата на които да оценим нашето предложение – като това може да ни позволи да направим съответните подобрения. Вносителите на тези проекти мислят, че трябва да решат дали искат да направят промени въз основа на анализи на комисията. Въпросът трябва да се сведе до знанието и на комисиите, които искат средства от бюджета. Идеята е на последното четене да може да се извърши обща оценка и да се приеме пакет, който може да се изпълнява по време на следващите финансови години. Благодаря. Казва председателя. В такъв случай предлагам да проучим съдържанието и обхвата на един пилотен проект, предложен от Джеймс Елъс, който е забележителен, защото обединява всички европейски институции. За тази цел сме поканали Жан-Клод Тибол. Както знаем, той е генерален директор в комисията Поканили сме и Матиевс Поповски, който е заместник генерален секретар към дипломатическата служба и господин Матио Риц, който е член на Генералната дирекция за политически въпроси към съвета. Ще помоля всеки от тях да е кратък, защото ще трябва да гласуваме. Джеймс Елас. Благодаря, Ален. Много трудно е човек да бъде кратък на такова сложно заседание за бюджета. Вие правилно описахте ситуацията. Този проект е приоритетен, тъй като насърчава стратегическото мислене на европейските институции. Ще представя какво е участието на парламента. Идеята е да се взаимодейства и с другите институции, да се заде такъв стратегически капацитет в Съюза. Вие ме помолите да следя тази инициатива, като внесете на две изменения по инициативата. Изготвен е този документ за пилотния проект, който е храна за размисъл. В него се говори за възхода на средната краса, за потребителите, Става въпрос за пилотни проекти, научно-развойна дейност, дигитална инфраструктура и така нататък. Освен това, в момента тече подготвителна мярка, като идеята е да се задълбочи концентрацията на мрежи, да се привлекат висши ръководни карти от различните институции, за да се сътрудничат като целта е да имаме една цялостна стратегия за анализ на политиката в Съюза, както се казва в изменението до 2013 година. За тази цел са създадени групи, работни групи, които да следят управлението, развоя в обществото, да се използва външни и вътрешни познания, да се очертаят тенденциите за 2013 в Китай, Бразилия и другаде. Идеята е да не се ограничаваме само до Брюксел, да седем сметка, че света около нас се променя бързо и да видим какво правим при това положение. Така че Ален може би Колегите, които споменахте, ще кажат дали идеята е добра или не. Надявам се, че техният отзвук ще е положителен. Но ще видим. Благодаря, Джеймс. Наистина получихме този първоначален документ. Нямахме време да се запознаем обстойно с него, но преди един бърз преглед на документа не стана ясно, че текстът е доста интересен. Жан-Клод Тибо. Благодаря, господин председател. Дами и господа, благодаря, че ми давате възможност да се изкажа по този наистина забележителен проект. Това е проект, който може и да не е видя. Може би нямаше да види бял свят, ако парламентът не предпре инициативата, особено Джеймс Елс, който бе двигателя на тази програма. Най-искрено искам да благодаря от името на комисията за предприемането на тази инициатива която наистина се предвижда напред чрез пилотните проекти и подготвителните мерки, които текат сега. Този проект е важен в няколко отношения. Заради новаторския си характер, с него ще се попълни една празнота. За разлика от повечето или всички стратегически партньори, Европейския съюз няма матрица за стратегическо взимане на решение. На всеки новоизбран американски президент се дава набор документи за, да, за стратегическо решаване. При нас няма такова нещо. За първи път се случва още повече, че кризата показва, че ако развием своя капацитет, прогнозите и перспективите може би ще да бъдат малко по-добри и ще да избегнем някои проблеми. Също така проекти има интеринституционален характер, което е безпредседентно. Работна група ще отговаря за този тип мерки, в която участват генералните секретари на институциите. Джеймс ще е активен участник, разбира се също и моя милост от страна на комисията. Това е наистина забележително. Това е проект, който не е съсредоточен в Европа. Да, разбира се, става за Европа, дума за Европа, за нас, но проектът се базира на глобалните тенденции. И на този фон ние работим в един дух на откритост и сме готови да се вслушаме в мнението на другите партньори. Може да се окаже, че има разнобой в позициите, но така или иначе този разнобой ще обогати дебата и ще обогати този първи проект, е, който според мен е много добър като документ. Подобрение, разбира се, се е възможно, но нали, това е идеята на една подготвителна мярка – Целта на подходителната мярка е да се обогати, да се доразвие работата, в международен план В заключение искам да кажа, че в края на целият този проект ще получим един продукт, който представя тенденциите преди 2013 и ще има и един оперативен политически доклад, който ще е адресиран към новите лидери на европейските институции и ще обхваща периода 2014-2019. Ще видим какво ще стане какви закони ще се приемат, какво ще е положението, ще видим дали системата ще стане постоянна. Искам да благодаря на парламента, да благодаря за сътрудничеството. Между другите, още веднъж ще проведем среща днес, което е добре за ежедневното управление на проекта. Искам да благодаря на секретарията на парламента и на генералния секретарият, е, който е много посветен на този проект, на целия екип. Ние ще продължим да се нуждаем от подкрепата на парламента. Тя е залог за постигане на обявените цели може да сте спокойни, че комисията чрез ПИПА ще изиграе активна роля за успеха на този проект. Вече сме постигнали много напредък с доклада и мисля, че напредъка може да стане още по голямо тук нататък. Благодаря. Благодаря, благодаря и за комплиментите към докладчиците и службите на парламента. А сега господин Поповски ще представи гледната точка на службата за външни действия. От своя страна бих искал да изразяло високата оценка към ръководството на парламента за този важен проект а и лично на господин Елес. Това е един искрен опит е, да се насърчи културата на стратегическото мислено не в, Евро, в Европа. И наистина междуинституционалния характер е от ключово значение, защото точно такъв подход ни трябва. Така че първият доклад а, е, е много а, е, успешен и над него могат да се надстроява, за да се а, а, а, и искам да кажа, че Европейската служба за външни действия също е ангажирана. доклада е ориентиран към политиката и се базира на дълбоки проучвания. Целият проект е е една интересна, един интересен фонд, на, на фон, на който можем да оценим ефективността на съществуващите стратегически а, рамки, които имаме като например дългосрочната визия за отбраната на Европейския съюз или ново приятата стратегическа рамка за човешките права и демокрацията или те първа да бъде стратегията, стратегията, която ще бъде те първа развивана по кибер проблемите. И ние ще продължим да работим и се надявам а, аз съм сигурен, че новият директор скоро ще бъде назначен на проекто. Искам само да препотвърда, че нашият ангажимент и на целият институт ще продължи да бъде твърд. И с ваше разрешение, господин председател, искам да направя кратък коментар по бюджета на, на службата за външни действия. Корепер предложи това, което предложи. Аз съм съгласен с бележката на господин Вон, че че трябва да се вземе предвид индивидуално всяка институция и да не можем да не продължим просто да функционираме по същия начин, както през 2012 година. Даваме си сметка, че трябва да се направят намалявания на бюджета, където е нужно, но има конкретни нужди, като нашата мрежа 141 делегации, а, увеличение на цените в, три, в трети страни и трябва да разширим делегациите си там, където нещата са свързани с сигурност, например в Афганистан. И затова аз апелирам към вашата подкрепа и подкрепата на вашата комисия а, за, по, за по-нататъчни някои искания по отношение на бюджетната процедура. Благодаря. Нашият докладчик си записа последната ви бележка, която е от голямо значение. И накрая господин Матю Рис, генерална дирекция политически въпроси. Като, от, като отклик от казаното от моите колеги, и особено благодаря на Джеймс Елис, че той инициира този проект. Както вече бе казано, тук ще участват ключови партньори, които са на високо ниво, в по-високо отколкото на нас, но секрета е да започнем нашата отправна точка – е такава, че институциите са обърнати към бъдещето и е добре, че наистина това трябва да го сторим заедно. Това, което се опитваме да направим е най-добрия капацитет на институциите, да го обединим с всичко външно, от което можем да се възползваме. Мозъчните тръстове ще бъдат наши партньори и се надяваме, че това ще доведе до един много добър е, междусекторен е, продукт е, и ще отговори на предизвикателствата, както бяха казан, беше казано за следващия междуинституционален цикъл 2014 година и с един такъв а, добър а, проект. А, нека да, бъд, да стане така, че някои да се обърнат назад и да кажат как е могло да има толкова лошо време в миналото. Благодаря, господин. Благодаря. Така вече е гарантиран интересът на всички институции към сътрудничеството с нас – Нашият генерален секретар на парламента Клаус Веле отдава голямо значение на този факт. Той самият има грижата парламентът да бъде в състояние да наблюдава тенденциите, да разработва сценарии – и то на базата на експертния опит на други институции е, на Европейския съюз а и извън и други организации. Например, имаше среща с, с генералния секретарат на ОИСР, също посветена на бъдещото сътрудничество. Добре. С тези думи предлагам да приключим а, дискусията по тази точка от дневния ред. Сега имаме възможност да предвкусим проблемите за до година. Днес след обяд ще продължим да разглеждаме конкретно различните агенции на Европейския съюз. А сега продължаваме по дневния ред. Много сме добре с времето. И за това преминаваме към гласуване. Ще започнем, за това ще ви помоля да извадите е, картите си за гласуване. Voilà, tout le monde a sa carte. Un petit... Всеки има ли карта за гласуване? Искам да помоля онези, които напускат залата в момента, да запазят тишина. Започваме с гласуване по точка от дневния ред 21. 21 и 22 са двата доклада на нашия колега Козловски. Започваме с доклада Инструмент за сътрудничество в областта на ядрената безопасност. Всеки има ли пред себе си списъка за гласуване? Даже и ЕНП, нали? Чудесно. и изменение 19 на Хелга Трюпел. За. Против. Благодаря. Въздържали се. Отхвърля се. 20 на господин Гайер. Докладчикът е против. За. Против. Да проверим. Начало на електронно гласуване. Гласуването продължава. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 12 за, 13 против, въздържали се няма. А Салвадоря дефа стъци. Compte, c'est ça. Donc ça fait, ça fait 13. А, гласувал си против. Добре. Значи сте един от 13-те против. Значи, е, изменение 8 за, против, въздържали се, приема се. 21 оттеглено, 22. Госпожа Минис. тук секретарията малко ми е объркал половете. А докладчикът е против 22. За, против, въздържали се, отхвърля се. 9. На докладчика. За, против, въздържали се, приема се. 23 на госпожа Нейнски. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 10 на докладчика за. Контр. Против. социалистите и демократите са против очевидно, нека да проверим електронно. Изменение 10 на докладчика, начало на гласуването. 27 имат право да гласуват. Само 26 имаме. Край на гласуването. 14 за, 13 против, няма въздържали се. Салвадор, имаш ли карта? Значи 15 са за. Приема се. Изменение 11 на докладчика, съвместимо с следващото. За, против, въздържали се. Двама против само. Приема се. 24. Е съвместимо с току-що приетото изменение, но втората част е оттеглена. За 24. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 12 съвместимо с следващите изменения. За, против, шестима, двама въздържали се, приема се. 25 докладчикът подкрепя за, против, въздържали се, приема се. 26 на Йенс Гаер. Съвместимо с останалите, но докладчикът е против. За, против, въздържали се, отхвърля се. 27 на госпожа Трюпел отпада, тъй като сме приели 12. 13 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 28 за, против, 3 са против, въздържали се. Приема се. 29. Съвместимо с 28. Докладчикът е против. За. Против. подавляващо мнозинство, както се казва, отхвърля се. 30 на госпожа Монис, докладчикът е за, за, против, двама, въздържали се, приема се. 31, докладчикът е против, за, против, въздържали се, Либералите се въздържат, но се приема. Извинете, казва председателят. Не се приема, трябва да проверим. Гласуваме електронно за 31. Все пак сме повече, очевидно. От ЕКАРЕ има някой в повече. Един консерватор да не гласува. Значи резултатът е 11 за, 5 въздържали се, 14 против, отхвърля се. 32 за, против, въздържали се, отхвърля се. 33. Същото положение. Докладчика е против за. Против. Отхвърля се. Тридесет на Хелга Трюпъл. Тук имаме разделно гласуване в две части. Първа част както е посочено. Е, докладчикът е против обаче. За. Хелга и Изабел са за, виждам. Жан-Люк Дехане още не знае как да гласува. Верността към фракцията надделя. Сега против. Все пак Жан-Люк против реши. Въздържали се? отново с огромно мнозинство е отхвърлено. Втора част. Тук също трябва да гласуваме. 34, втората част. За. Социалистите май подкрепят. Против. Отново отхвърлено. Така че нищо не оста... И помен не остана от предложението на Хелга. Сега е, към а, е, преамбюла от 1 до 5, от 3 до 5 амблок. За, против, въздържали се, приемат се. 16 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 16 на Хелга Трюпел. Докладчикът е против за. Против същото мнозинство отхвърля се. 6 на докладчика за. Против. Въздържали се. Приема се. 18 за. Против Положението не е много ясно. Ще проверим. Електронно гласуване начало. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 14 за, 14 против и един, който не си носи картата. Нямаме въздържали се. не знам дали имам право да приема това ръчно гласуване, но се отхвърля. Седем за, против, въздържали се. Приема се. Сега до проекто резолюцията. Едно за, против, един против, въздържали се. Приема се. Две за, против, въздържали се, приема се. 14 на Мория Монис, докладчика е против за. Някой си променят мнението, май, даже и докладчика. Кой е против? 9. Въздържали се. Приема се. 15 съвместимо с предходните. Докладчика е против за. Координаторът се колебае. За. 9. Против. Големите политически групи. Отхвърля се. И сега гласуваме окончателно така изменения текст. Електронно гласуване начало. и за теб са от нас. Край на гласуването. Двадесет и шест са плюс един, четирима против. Честито на докладчика. Докладът е прият, но докладчика го няма. Или е тук? Почти щях да го пропусна, извинете. Честито на Ян Козловски за отличната работа. Продължаваме с следващия негов доклад. Създаване на финансов инструмент за сътрудничество и развитие. Изменение 8 на докладчика за, против, въздържали се. Мнозинството е за, приема се. 45 за. Тук е написано устно изменение номер 3 на госпожа Брантнер. Обаче е нещо извън приложното поле. За какво става дума? Както и да е, кой е за? против десните. Въздържали се. Електронно ще проверим. 45 на госпожа Брантнер. Край на гласуването. 13 за, 17 против. Отхвърля се. D'accord. Mais, ok. Il a maintenant sa carte, mais c'est rejeté quand même. Et donc le 45 est rejeté. Le 46 de Madame Brantner avec un amendement oral. 46, госпожа Брантнер. Устно изменение. Relevant indicators including се добавят. За, моля, който е да гласува. Против. А, откривам гласуването. Имате си картите, 33 души гласуват. Край на гласуването. 17 за, 15 против. Приема се. 47 на госпожа Меница. И 49 ли? Не поправя се председателя. 47. Моля, който е за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 48. Докладчикът е против. Който е за, против. Въздържали се. Приема се. 49. Моля, който е за. Против. Благодаря. Отвърля се. Изменение 9 от докладчика. Който е за? Против? Въздържали се? Да проверим електронно. Да проверим електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 16 за. Приема се. 10. Който е за, който е против. 7 въздържали се. Приема се. 50 на госпожа Брантнер. Съвместимо с 10. Който е за, който е против. Въздържали се. Отхвърля се. 11 докладчика. Който е за, който е против, въздържали се. Отвърля. А приема се. 51. Съвместимо с 11. Който е за, против, въздържали се. Приема се. 12. От докладчика. Моля, който е за, против, въздържали се, приема се. 52 на госпожа Ненски, съвместимо с 12, който е за, който е против, въздържали се, приема се. 53 пак от госпожа Ненски, за, против, въздържали се, приема се. 54 с устно изменение. Едно, който е за, който е против, 6. Въздържали са, Приема се. 55. Също. Ненски. За. Против. Двама въздържали се. Приема се. 13 от докладчика. Който е за. Против. 7 въздържали се. Приема се. 56 от Мениц. Пак докладчик за, против, въздържали се, приема се. Изменение 14 то на докладчика, който е за, против, въздържали се. Да проверим. 14 от докладчика. Моля, гласувайте. Виждам, че все повече и повече хора влизат. Край на гласуването. 16 за, 14 против, един въздържал се. Приема се. 14. Това беше 14, то сега 15. то Който е за, против. Нека проверим, казва председателя. Моля, гласувайте. 15. 13 pour, 17 contre. Cette fois-ci. 13 за, 17 против, един въздържал се, отхвърля се. Значи отхвърляхме 15-то, 16-то на докладчика. Е, НП не гласува. Моля да видя вдигнати ръце. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 57 на госпожа Ненски, който е за, против, въздържали се. Прие се. 17 на докладчика. За, против. 7 въздържали се. Приема се. 58 на госпожа Брантнер. Извън бюджетният Приложено поле. Който е за, против, въздържали се, отхвърля се. 59 Менски. Докладчика е за, който е за, против, Въздържали се. Благодаря. Приема се. 18-то докладчик. За, против, въздържали се, отхвърля се. 60-то. Докладчика е за. Който е за? Въздържали се. Против, въздържали се. Приема се. 19 от докладчика за, против, трима въздържали се, приема се. 20 от докладчика с устно изменение 2, който е за, против, 5 въздържали се, приема се. 61. Мирниц пада. 21 на докладчика, който е за, против, социалистите са за, но нека проверим. А са против, извинете, да проверим. Моля, ако обичате, ясно вдигайте ръце. Сега, 21 на докладчика. Моля, гласувайте електронно. Начало на гласуването. Моля всички заспали да се събудят, казва председателя. Не искам да ви да ги казвам поименно. 16 за 15 против. Приема се. 62 на Брантнер. За против. Бълшеството изглежда е за, но пак трябва да проверим 62 на Франческа. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 15 за, 16 против, няма въздържали се. Ап, да изчакаме, каза председател. Вие за ли сте? И двамата? Хайде отново, хайде отново. Да изтрием това гласуване и почваме отново. И така. По изменение Ох, и аз се загубих, казва председателя. 62. 62. Моля, гласувайте всички. Хайде. Край на гласуването. 15 за, 15 против, един изхвърля, отхвърля се, тъй като е в изменение. Доста сложна ситуация се оказа. Франческа ще разбере. 63, госпожа Ненски. С отхвърляне, от, оттегляне на втората част на изменението. Докладчика е за. За, против, въздържали се, приема се. 64. Пак е госпожа Ненски, който е за, който е против, въздържали се, отхвърля се. 65. Франческа Брянтнер. Докладчика е против. За, против, въздържали се, отхвърля се. Шестдесет от Франческа. <clears throat> Две части, но докладчикът не е харесва нито едната. Първата част с думите The Peace Building. Кой е за, кой е против, въздържали се, отвърля се. Втората част на изменението въвеждаме отново думата Peace. Мирно докладчика не я одобрява. Кой е за? Само три жени са за мира. Унищожено е. 67. Госпожа Ненски за. Докладчика е за. Против. Въздържали се. Приема се. 68. С оттегляне на втората част на изменението, докладчика е за, за, моля, против. 4 има против, въздържали се, приема се. 22 на докладчика. За, против, 8. Въздържали се. Приема се. 69 госпожа Ненски, което е съвместимо с 22. Всички, които са за, против. А, трябва да проверим електронно. 69, моля. Всички гласуваха ли, пита председателя. Край на гласуването. 13 за, 17 против, 1 въздържал се, отхвърля се. 23 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 24 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 70 70-71 на Мюниц. Докладчика е за. Който е за, против. Въздържали са. И двете се приемат. 25 докладчика е за. Който е за, който е против, въздържали се, приема се. 72 на Чарлз Гюренс. Докладчика е за. Който е за, който е против, въздържали се, приема се. Приема се. И така, относно анексите, 73 от ГУИ, който е за, против, доста очудващо мнозинство. Искате ли всички изменения, внесени от ГУИ, да ги подложа на гласуване? Не, няма да проработи. Това каза председателя. Какво ще кажете за първите 6? 73 до 78 докладчика е против. Да гласуваме или анблок? И нека да гласуваме електронно, за да сме сигурни, защото разделението е очебийно. Тоест от 73 до 78 поставям на електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 7 за, 15 против, няма въздържали се. Всички те се приемат. Поздравления! на СУЗа. 79. Това е по-осложнено. Разделно гласуване. Първата част с думите Supporting Specific Initiatives от тази думи до National Health Policies. За, против, въздържали се. Пак мнозинство. Втора част. Докладчика е за. Кой е за? голямо мнозинство, един само против. Значи имаме помиряване по тези втория час. Сега остават три изменения от едни и същи депутати. Може би е добре да гласуваме с, с дигане на ръка. Кой е за? На 80, 81, 82 против. Въздържали се същото мнозинство го наблюдаваме, никой не си е променил мнението. Добре. Ето ви наистина един триумф за ГУИ. Поздравления! Сега по точките от преамбюла предлагам 3, 4 и 5 да гласуваме анблок. Те са от докладчика. За, против, въздържали се, приема се. 28, 29 и 30 на госпожа Брантнер. Заедно ли? Не. Добре, първо 28. Кой е за? Против? Въздържали се отхвърля. 29 Па госпожа Брантнер. За? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 6 от докладчика. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 30 което е съвместимо с 6. Докладчика е против. Кой е за, кой е против? Въздържали се? Бих искал да проверя, защото виждам много въздържали се тук. И така. По 300 от Гоша Брантнер. Моля, гласувайте с картите. Край на гласуването. 11 за, 17 против, 5 въздържали се. Наистина се отхвърля. 31 на госпожа Брантнер. Още веднъж малко извънземно. Докладчицата е против. Кой е за, кой е против? Въздържали се. Отхвърля се със същото мнозинство. 32 пак госпожа Брантнер, докладчик. Кой е за, кой е против? Въздържали се. Този път се приема. Много близки са гласовете за и против. Сега докладчика е за. Кой друг е за? Кой е против? 9. Въздържали се. Приема се. Това беше 33. 34. Госпожи, господин Хартон. Кой е за? Кой е против? 3 против. Отхвърля се. Седмо от докладчика, който е за. За, против, въздържали се. Приема се. 35 от госпожа Брантнер. Докладчика е против. Кой е за, кой е против? Въздържали се. Приема се. 36 от ГУИ. Докладчика е против. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Наистина сте неусто... неустоими днес. 37. Франческа Брантнер. <clears throat> за, против. Въздържали се. <clears throat> С малко мнозинство. Превес на мнозинството, но Франческа Брантнер 40 а, докладчик за, против, въздържали се. За, приема се. А, 38, 39, Мюниц, съвместимо с 38. За, против, въздържали се, Отвърля се. 40, Франческа Брантнер, докладчика е против. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. 41. Господин Хартон, докладчика е против. Кой е за? Кой е против? Имаме трима за. Отвърля се. 42. Мария Монис. Разделно гласуване в две части. Докладчика е, е за и двете. Първата част борба с климатичните промени засилва тяхното <clears throat> точка, точка, точка, за да се засили тяхното въздействие. За, против, въздържали се, приема се. <clears throat> Втората част. Notwithstanding the fact от тези думи до and additional. Който е за, който е против, въздържали се. Приема се с малко мнозинство. 43 отвъд обхвата. Докладчик, на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 44 Люкас Хартон, Докладчика е за. За, против, въздържали се, отхвърля се. Проекто законодателната резолюция. Първо и второ предлагам да ги гласуваме заедно. За, против, въздър... въздържали се, приемат се. 26. Мария Муниц. То е съвместимо с втори изменение, докладчика не го харесва. Той е против за, против, въздържали се, отхвърли се. 27. Хаглунд Гьоренс. Също съвместимо с второ, но докладчика не го харесва за, против, въздържали се. Мнозинството е против. Отхвърли се. Окончателно гласуване. Докладчика. Може ли да проверим 48 изменение, да видим дали е прието или отхвърлено? 48 да проверим. 48. В началото. Член 2, втора линия на Мария Мунис. секретарията. Секретарията се е записал, че сме го приели. Може отново да гласуваме, ако искате. Член 2, втора или не. Докладчика не е сигурен в резултата. Предлагам да гласуваме отново. 48 Мария Мунис. Електронен режим на гласуване. bien sûr. Bon. Le vote est clos. 17 pour, 16 contre. Край на гласуването 17 за, 16 против. Няма въздържали се. Резултатът е потвърден. Прието е. Окончателно гласуване. Електронен режим на гласуване. Моля, гласувайте. Преустановете гласуването. Двадесет за 3 против, 2 въздържали се. Поздравления за докладчика. Два много важни негови доклада бяха прияти. Сега минаваме на 23-та точка. Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Докладчик господин Бенсен. Къде е господин Бенсен? Заповядайте. Тази корабостроителница бе най-големия работодател в района. Загубени са хиляди работни места. През последните 100 години базата се е развила много. Сега корабите обаче се строят в Корея и Китай. Корабостроителницата е затворена, много специалисти са загубили работата си и сега се нуждат от преквалификация да се намерят нови работни места и ново бъдеще. Благодаря. Благодаря ви, господин докладчик. Тук има няколко изменения. Изменение 2. То се покрива от първа линия. Няма да го гласуваме, тъй като сметаме, че то е отразено вече. Трето изменение – също е обхванато от втора линия от проекто доклада, с изключение на втората част, която гласи приканва комисията и до случаи да се замени второто изречение на втора линия. Се предлага докладчика е за, кой е за, против. Зелените за или против сте? Хелга? За. Против? 7, 8. Въздържали се. Втората част е приета. Четвърто изменение на либералите. Докладчика е против. Кой е за? Против. Мнозинство. Отхвърля се. Пето. Докладчика е за. Предлагам да гласуваме анблок 5, 6 и 7 с едни и същи вносители. Докладчика е за и за всичките. Не, Ан Йенсен. Колкото повече се противича, толкова по-добре се чувства тя. Кой е за, против, въздържали се, приема се. За пето беше това. Шесто. За, против, въздържали се, приема се. Седмо. За, против, Въздържали се. Приема се. Наистина позицията на либералите е доста нюансирана тук. Осмо изменение на либералите. Докладчика е за. Кой е за? Против? Социалистите. Един въздържал се. Приема се. Девето няма нужда от гласуване, тъй като това вече е обхванато от девета линия. Десето докладчика против. Кой е за? Либералите и консерваторите против? Против всички останали. Отвърля се. Единайсто. Перванш. Две части. Докладчика харесва първата част. Кой е за? Против. Шест. Въздържали се? Благодаря. Първата част е прията. Втората част. Especially weak. Слаб. На докладчика не му хреста е слабост. Кой е за? Против? Въздържали се? Зелените бяха убедени, не и ГУЕ, независимо от положените усилия, така че това изменение се отхвърля. 12-то докладчика е за, кой е за, против, въздържали се, приема се. 13-то либералите докладчика е против, кой е за, либералите и консерваторите против, мнозинството, въздържали се, отхвърля се. 14-то перванш, докладчика е за, кой е за, против, Въздържали се. Приема се. Мисля, че мнозинството бе същия състав. Последователна политика. 15. Това е по докладчика против кой е за? Против. Въздържали се. Отвърля се. 16. Перванш. Докладчика е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 17. то Докладчика е против. Кой е за? Е, НП трябва да е за, не е ли така? Не. Против? Момент, извинявайте. Либералите бяха разбити на прах. Последното изменение че е против. Кой е за? против, същото, въздържали се, отвърля се. Окончателно гласуване с системата. Моля, гласувайте. Трябвало 34 да гласуват. Край на гласуването. 28 за 4 против, Тама въздържали се. Поздравления за докладчика. Имаме и друга точка, която касае същия фонд. Докладчик е колегата Хуан Ескобар. Ще му дам думата сега. Благодаря, господин председател. Само искам да дам малко информация, която да покаже колко важно е това искане да се използват 1,3 милиона евро за региона Арагон в Испания. Безработицата се отруи в района. 15 на 100 от всички безработни са в този сектор. Района е тежко засегнат, в него е развита автомобилната промишленост, строителната дейност. И двете промишлености бяха тежко засегнати, особено строителството. Това е в ущърп на малкия и средния предприятия. Испанските райони, както добре знаете, са в момент на приспособяване към дефицита, който доведе до сериозни економии, урязвания. Говорим за 500 милиона евро в Арагон – Падна дохода на глава от население. Най-много от 2006 година насам, затова наистина е важно да се използват средства от този фонд. Всичко изглежда като микро економика, но все пак безработицата маргинализира социално хората. Ще ви помоля да подкрепите доклада. Благодаря на колегите, които внесоха изменения. Благодаря. Моля, вземете списъка с гласуване. Изменения 2, 3 и 4 няма да се гласуват, защото точки 1, 2 и 4 на проекто доклада покриват това съдържание. Става въпрос за качеството на отношенията между комисиите по заетост и бюджет. 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. 7. Не се гласува. 8. За. Против. Въздържали се. Социалистите. Приема се. 9 съвпада с 7, но не в тази част от изречението, която е посочена във вашите списъци за гласуване. За, против, въздържали се, приема се. 10. За, против, въздържали се, приема се. 11 с устно изменение заменяме думата, думата regrets с notes. За, против, въздържали се, приема се. Това беше важен нюанс. Вече за нищо не съжаляваме. Сега номер 12 за, против, въздържали се, отново голямата фракция затисна малките. 13 на перванш за, против, въздържали се, приема се. 14 за, против, въздържали се. Същото мнозинство приема се. 15 на Алваро за, против, въздържали се въздър... против, извинете, въздържали се, отхвърля се. Сега в преамбюла изменение 1 за, против, въздържали се, отхвърля се. Окончателно гласуване на така изменения текст. Начало на гласуването. Моля всички да гласуват. Край на гласуването. 29 за, 4 против, въздържали се няма. Честито на господин Ескобар. Преминаваме към гласуването на становището създаване на програма Права и гражданство и на програма Правосъдие. И двата доклада са на Барбара Матера. Първо, по създаване на програма Права и гражданство за периода 2014-2020. Изменение 25. Докладчика е против. За, против, въздържали се ще трябва да проверим. Мисля, че се приема, но не е много ясно. 25. Електронно гласуване. Начало на гласуването. Le vote électronique est clos. 11 pour 20 contre, effectivement, il est rejeté. L'amendement 5... Отхвърля се. Изменение 5 за, против, въздържали се, приема се.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 за, против, въздържали се, отхвърля се. 8. Тук се предвижда разделно гласуване. Втората част обаче е оттеглена. Значи гласуваме само първата част за заличаване на думата корпората. Това е предложение на докладващата. За, против. Значи заличаваме тази дума. Можем ли анблок да гласуваме 31 и 32? За, против, въздържали се, приемат се. 33. За, против, въздържали се, приема се. 9 за, против, ще трябва да проверим. Мисля, че се приема, но не съм много сигурен. Електронно гласуване начало. Край на гласуването. 21 за, 12 против. Приема се.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 17. 17 е оттеглено. А, значи оттеглено е, е предложението да се гласува разделно, иначе го гласуваме и го приемаме. 18, 19 и 20, може ли да ги гласуваме блок? Наистина сега това е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 Отхвърля се. 23 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Но доста елегантно. Е, изменение 4 за, против, въздържали се. Приема се. 24 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Минаваме към законодателната резолюция. Трите, можем ли да ги гласуваме амблок? За, против, въздържали се. Приема се. Le vote final. Le vote final. Окончателно гласуване електронно на за първия доклад на госпожа Барбара Матера. Начало на гласуването, край на гласуването, 28 за. Честито на Барбара Матера. Благодарение на нея европейските граждани ще получат права. Сега за финансиране на програма е, Правосъдие 2014-2020. Изменение 6. За, против, въздържали се, приема се. Можем ли да гласуваме анблок всички предложения на госпожа Алда Суза с изключение на 17? Може ли да подложа 13, 14, 3, добре, 13 и 14 тогава ги гласуваме анблок. За, против, въздържали се, отхвърлят се. 15, 16 и 17. Може ли заедно? 15 и 16. За. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 7 става няма да има разделно гласуване, очевидно, оттеглено е. 7 за. Просто да заличим корпорат за, против, въздържали се. Заличихме го.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 8 за, против, въздържали се, приема се. Отново няколко сходни предложения от 23 до 28, с изключение на 26, ги гласуваме анблок. Значи всичките додолу без 26. За, против, въздържали се, отхвърлят се. И сега гласуваме 26. За, против, въздържали се, отхвърля се. Минаваме на преамбюла. Изменение 10. За, Докладващата го приема с устно изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. С устното изменение. 11 и 12 заедно. За. Против въздържали се, отхвърля се. 3, 4 и 5 на докладващата анблок за, против, въздържали се, приема се. А, законодателната резолюция изцяло за, против, въздържали се. Приема се сега окончателно гласуване, електронно гласуване начало. Край на гласуването. 28 за, 3 против, 2 въздържали се. Отново честито на Барбара Матера. Спасихме гражданските права и правосъдието. Bien. Alors, en ce qui concerne, nous en venons maintenant au virement. И така, продължаваме работата. А, преминаваме към а, прехвърлянията, трансферите. Франческа Балсани я няма но ми е дала указания. Готова съм да, готов съм да я заместя, освен ако някой от нейната политическа група не иска да го направи. А, дано, моля ви, не се колебайте да ме поправяте, ако някъде съм объркал инструкциите на Франческа. Два трансфера – ДЕЦ 11 и 14, декември 11-14. Това е Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. За трансфера, против, въздържали се, приема се. Много естествено. Сега трансфера 19, ДЕК 19. Е, много е хубаво, че бяхме достатъчно твърди и се наложихме на съвета в това отношение, защото ставаше въпрос за това, възможно ли е да се използват едни средства за научни изследвания. Отначало парла... Е, съветът отказа, но се оказа, че парламента няма да подкрепи първия коригиращ бюджет, за да можем да накараме съвета да действа. Сега а, е, успяваме да финансираме научната дейност. За, против, въздържали се. Приема се. Дек 21. Използване на средства за спешна помощ, храни и хуманитарна помощ. За, против, въздържали се, приема се. Остана още един трансфер да гласуваме, номер 11. Няма го в списъка, но го има в бюлетина. Става въпрос за освобождаване на резерви. А, кой е за? Против, въздържали се, приема се. И накрая за ваше сведение, в документите си в бюджетните кредити за поети задължения сте получили информация за някои технически промени, които сега няма да гласуваме, просто ни е представена информацията за сведение. Така че благодаря и следващия доклад. Eh, Благодаря. Имаме няколко доста искания за трансфер, които смятам, че са оправдани. Всички са законни, законосъобразни. Ще ви дам кратко обяснение за всеки от тях трансфер за Съда на Европейските общности. 172 000 евро за административни цели за нови технологии, за да може съда да подобри системата си на управление – друга промяна. Това е номер 2. Сега имаме 120 000 евро. e 30 mil euros. Depois, 130 сега за статута на новите членки и още един за 23 000 77 000 евро за поддръжка, разходи за поддръжка и за премествания на екосок и за Комитета на регионите е една бюджетна промяна. 16 евро, пак за покриване на необходимите, на, необходими за поддръжка и премествания на мебели и други. 17 000 евро, още един трансфер за документации и разходи за библиотеки.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 детска градина. Това са исканията за трансфер. Благодаря, господин председателю. Докладчика предлага блок гласуване за всички, който е за, който е против. Двама въздържали се. И така приема се блок. Поздравления на нашия докладчик. И сега точка 29. Политика в областта на строителството. Ще се върнем днес след обяд по друго бюджетно перо. Ще помоля Моника Холмайер дали иска да каже нещо. за институт в Вилнюс. Благодаря, господин председателю. Това е Европейски институт за равенство на половете в Вилнюс, Литва. Ние разглеждаме това досие, тъй като когато това започна, трябваше да се подпише договор за лизинг – при много благоприятни условия. Комисията има информационно бюро там и бихме искали то да е в същата сграда. Бе проучен, направено маркетингово проучване. Ще има ще се възползваме от синергии. 50% от разгънатата площа ще бъде използвана. А сградата се намира в много приятна част на града. Две, два блока представлява в сградата. В едната е, се помещава хотел, в другата търговски център и офиси, които ще се използват по различни начини. Лизинга е за 5 години такова е предложението. Освен това ще има център, научно следователски документационен център, който ще, иска по, ще изисква по-голяма площа. Този документационен център е нещо като допълнение. Ние го огледахме от доста критично. Не можем просто да от да игнорираме регламента и по тази причина да видим как се е постъпало в миналото и не става дума за някаква огромна а, площа, що се отнася до център с, с документация. Те трябва да се радват поне на минималната площ, за да си вършат а, както трябва работата. Тоест около 2000 квадратни метра, тъй като до 64 служители ще работят, а средствата, разбира се, трябва да се харчат както е зададен бюджета. Стига да има такъв. Две хиляди милиона, всъщност точната сума, цялата сума е 4,9 милиона евро за тези 5 години. И като имаме предвид факта, че всичко е подготвено много щателно, искам да благодаря на членовете от социалистическата група в персонала. Едва вчера получиха това, но се справиха. Искам да ви благодаря за това, че ни дадахте а, вече индикация от ваша страна, че можем да продължим. Аз ще вляза във връзка с Джордж Лайан и неговия канцелария. Нямаме много време ни нямахме, но успяхме с всички да се свържем. Най-общо казано, проектът е разумен, но трябва да има 6 седмици, а, в които да решим дали да представим становище. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Холмайер. секретариатът. Ще изпратят документи без закъснение, се надявам, в най-скоро време, така че ще, следващия път ще говорим пак. Но можем да дадем зелена светлина, зелена улица на този проект. И ако сте съгласни, както и тя поиска, няма да гласуваме. С това приключват гласуванията, което ще рече, че можем да се върнем на дневния си ред, точка 5. Преглеждане на бюджетните преговори. Много накратко ще въведа въпроса. Двамата докладчика по разходите, господин Беге и господин Калфин, за съжаление, двамата не могат да присъстват днес. С, с другите докладчици, Дехан и Янсен, те са тук и могат да вземат думата. Сега, простичко обяснено, вие сигурно си да знаете, че най-накрая Европейският съвет за, за първи път се съгласи да се обсъди бюджетната а, рамка на 28 и 29 юни, така както бе планирано. процента от съвета от цяла, целият дневен ред бе посветен на кризата, както може да се очаква. И за следващата бюджет, бюджетна рамка много бързо е, мина един е, тур от изказвания. но очакваме потвърждение на графика. И краен срок на целите декември 2012. Това беше и първоначалният график. Сега бе потвърден, потвърден а, кипърското председателство, към него бе отправена молба да започне по-прецизни преговори вътре в съв... с съвета и с парламента, като се използва така нареченията котия с преговорни документи, поета от датското председателство. Тя ще бъде база първата база за дискусия, а базата за дискусия. А, освен това, кипърското председателство и публикува нота, която бе раздадена, щом бе на лице на координаторите. Там описва духа, в който смята да работи от самия първи съвет и в тази нота казва, че е съгласен с желанията на парламента, че е кипърското председателство, а пък делегацията на парламента заедно с нашите докладчици и ние, ние пък ги им напомнихме какъв е духът, в който ние обикновено работим, че винаги трябва да се вземат предвид политическият, а, Лисабонския договор и всички въпроси в бюджетната рамка – да бъдат разглеждани според регламентите по бюджетната рамка и институ... междуинституционалното споразумение и други документи като част от законодателната процедура. А също и по тази а, процедурата на изключения а и съвместно вземане на решение. Кипърското председателство приема, прие нашето послание като че ли така с по-отворени, е, по-отворено сърце от датското и ние ще имаме бъдещи срещи с тях, за да видим как можем да се отчетат всички тези неща и да, в нашия съвместен работен метод. Най-доброто решение е да тази task force или работна група, председателствана от председателя Шулц да поеме своята работа и после законодателната процедура по МФР. А що се отнася до вътрешните преговори и техни и нашите с тройката председатели, и с нашата делегация в е, бюджетната комисия на съвета, то тези неща трябва да се дискутират съвета на министрите от компетентните хора, от компетентните комисии в парламента. Ще рече въпросите, свързани с земеделието, структура, структурните фондове, научно-следователската работа и така нататък. Така че, веднъж обсъдени както трябва тези неща и законодателния процес вече напреднал, те да бъдат обединени. И според съответната законодателна база, компетентната комисия ще излезе с цифрите от комисията. Le 24 janvier, nous avons la première rencontre от комисията ни ще проведем среща с тройката и ще се председателства от кипърският министр. Това ще е същия. А, министъра по въпроси на по европейските въпроси. Той ще бъде нашия събеседник по МФР и бюджета 2013, господин Никоянис. А следващото ще бъде председателствано от финансовият министр, господин Мавроянис. И това ще улесни нашите взаимоотношения с кипърското председателство. Ето къде се намираме сега и последното което трябва да се каже. Ще дам докладчик, думата на докладчиците по, по собствени ресурси. От друга страна, съвета Екофин, който предшестваше съвета на върха, разгледа сделките и се проведе една кръгла маса, при която всяка национална делегация бе приканена да да каже какви са политическите им намерения по отношение на налагането на данък върху финансовите сделки. И някои делегации казаха, че възнамеряват да въведат този данък. И след като приключи това, ще се опитаме да извлечем нашите заключения изключение и какви ще бъдат последиците върху а, темата собствени ресурси. Сега ще дам думата. В ефективно Нямам какво толкова да добавя към това, което казахте, Ален. Наистина смятам, че по отношение на собствените ресурси наистина има нов елемент, който не бе обсъден на съвета по външни работи. Датското председателство иска да се запази връзката между собствени ресурси и многогодишната финансова рамка. По време на съвета по общи въпроси видяхме, че няма мнозинство за въвеждане на данък върху финансовите операции във всички държави членки. От това можем да заключим, че положението е малко по-нюансирано за собствените ресурси. Комисарят Левандовски подчерта, че дебата на данъка върху финансовите операции не е приключил. Не сме приключили и със собствените ресурси. Сега ще видим дали комисията ще предприеме инициатива за задълбочено сътрудничество и дали по тази линия ще внесат предложение всичко да залегне като част от системата на собствените ресурси. Нашата позиция, ние ще продължим да подкрепяме комисията за собствените ресурси, ще видим каква ще е нейната окончателна позиция по отношение на данъка за финансовите операции. Това първо. На второ място, когато работим върху резолюцията за октомври, Временната резолюция за МФР ще трябва да направим така, че да се запази връзката между собствените ресурси и МФР, макар и положението да е временно. Благодаря, Жан. Следващия оратор. Напълно съм съгласна с Жан Люк. Трябва да изчакаме предложението на комисията за данък върху финансовите операции. Може да има пробив при някои държави. И това може да бъде съотнесено и към предложението за собствените ресурси. Трябва да се занимаем с другото предложение за ДДС. Тук е, се призовава да не се въвеждат законодателни промени. а по-скоро акцента да е върху изпълнителните мерки. Там да се насочат правомощията. може да наложим нещо по въпроса. Предложението за ДДС е наистина доста сложно. Относно разходната част, Раймер и Ивайло, Раймен Боге и Ивайло Калфин провеждат заседания всеки месец с докладчите от специализираните комисии. Това им дава много добър поглед върху работата на специализираните комисии – знаем в каква насока се движат, което ни вдъхва известно успокоение, че виждаме на къде са тръгнали нещата. Абсолютно необходимо е да се използва процедурата за съвместно решение на съвместно вземане на решение да не се заобикаля тази процедура от съвета, като по този начин се небрегват нашите собствени правомощия. В моята група сега обаче хората смятат, че трябва да се действа бързо, да има споразумение на първо четене. Не забравяйте обаче, че обсъждаме ОСП, структурните фондове за идните 7 години – това е огромен набор работа. Всичко трябва да е прозрачно. Наистина, много по-различно е сега начинанието, тъй като ние трябва да упражняваме правомощията си по Лисабонския договор и моето мнение е, че съветът не ни помага много в това отношение. Благодаря, Ан. Герман Ферон. Искам да се спра на някои от процедурните въпроси. Много важно е да се случи нещо с процедурата, иначе ще имаме проблем с графика, да я предвижим напред. В документа се говори за организация на работа за второто полугодие на 2012 има няколко основни въпроса, на които трябва да се спрем. Първо, предлага се дискусиите в други състави на съвета, т.е. не само в съвет общи рани въпроси, не трябва да предопределят резултата от хоризонталния дебат за МФР. Това от отчасти противоречи на заключението на Европейския съвет, според мен, защото там се подчертава необходимостта да се предвижат напред преговорите със съвместно взимане на решение. Трябва да се каже, важно е да се постигнат заключения не за таваните на МФР, разбира се, но по всички останали въпроси, по които мисля, че можем да преговаряме и това е важно. документа се казва, ще, че ще продължат да организират брифинги с представители на парламента, в рамките на всеки съвет за общи въпроси. Мисля, че от... трябва да престанем вече с толкова много брифинги, да започнем да се подготвим за преговори, да се започнете самите преговори, да се постигне някакъв напредък, а не само да не се дава едностранно информация от съвета към нас. И накрая В документа си казва, председателството ще продължи активната работа по предложение с цел частичен общен подход. Не знам какво означава частичен общ. Това са взаимно противоречащи думи според мен. Същевременно и активен диалог с Европейския парламент по всички законодателни предложения. Това се казва. Ама това не е неофициален, неформален диалог. Тук става въпрос за съвместно взимане на решения. Трябва да подчертаем, че сега е важно да се престанем с тези брифинги и да се захванем реално с преговорите. Реални преговори. Благодаря. Райан. Това е точно езика, който аз ще използвам, когато говоря с кипърското председателство. Изабел Джирон. Това е труден, деликатен въпрос. Визирам собствените ресурси и връзката им с МФР. В тази връзка подкрепям казаното от Жан Люк, Аниенс и от ваш, на ваш самия. Трябва да запазим доколкото е възможно връзката между МФР и собствените ресурси. А за собствените ресурси трябва да се включи данъка върху финансовите операции, макар да знаем, че трябва да изчакаме ходовете на съвета и на комисията, да видим дали ще се реализира задълбочено сътрудничество. И оттам нататък наистина трябва да се задвижи процедурата и да упражним своите правомощия. Защото именно тогава ще се чуе нашата дума. Трябва да говорим с единен глас и да се присъединим към комисията, така че да се събази връзката между Мефера и собствените ресурси. Това е абсолютно необходимо. Всяка седмица трябва да следим развоя на събитията след лятната вакансия. Благодаря ви, Изабел. Салвадор. Съгласен съм с казаното от колегите. В рамката за преговорите, процедурата за съвместно взимане на решение с парламента трябва да се следва. Председателството има ясен план, комисията помага. Но реално какво можем да очакваме от председателството през следните 6 месеца? Ще има ли реален напредък или всичко ще спре с заключението на съвета от 29 юни? Ще има ли някакви нови моменти, действия на съвета? Ще има ли предложение от комисията или само ще се говори за задълбочено сътрудничество? По този въпрос, Салвадор, наистина това са въпроси, които ще задам на кипърското председателство. За собствените ресурси положението е доста неочаквано. На среща на върха изобщо не се спомена този въпрос. Той бе засегнат от Екофин. 6 до 8 делегации казаха тогава, че не могат да се съгласят с създаването на данък върху финансовите операции. И това бе единствения аспект, свързан с собствените ресурси, обсъден тогава. Но доста по-неочаквано и, и то е хубаво всъщност за позицията на парламента. Девет делегации, предполагам към тях ще се присъединят и други, казаха, че независимо какво ще стане, те ще въведат данък върху финансовите операции – Изведнъж реагира и комисията и казва, че ако може да се въведе данък върху финансовите операции в рамките на задълбочено сътрудничество и процедурите, предвидени в Лисабонския договор, тя ще предложи постъплението от този данък да се считат за собствени ресурси. трябва да се уточнят нещата от политическа гледна точка, трябва да се извърши и правно проучване. От правна гледна точка с дълбочено сътрудничество могат ли да се създадат нови собствени ресурси? И ако да, може ли собствен ресурс да се счита дана, който се налага само в някои държави членки, а не на общо европейско ниво? такъв тип данък, частичен, може ли да се счита за собствен ресурс? Трябва да се изчистят нещата от политическа, от правна гледна точка. От там насетне дебата ще се измести върху друга плоскост, като идеята е да се постигне повече напредък. Но това е въпрос, който ще трябва да зададем и ще го зададем на кипърското председателство и на комисията. Особено, че и двамата докладчика казват, както каза и Изабел Дюрон, финанс... данъка върху финансовите операции не е единствения нов собствен ресурс. Комисията предложи идеята и да се въведе нов режим на ДДС. Ако няма задоволителни резултати по тези предложения, ще помолим комисията да представи нови предложения, ако не минат старите. Така че идеята се запазва от гледна точка на разполагането на всичко във времето. Ние ще положим максимални усилия да се стигне до споразумението декември. Но ако няма споразумение за ресурсите, очевидно няма да има споразумение и за разходите. Това, което ми се струва до известна степен забавно е, че когато се разглеждат ресурси от, Евро... от съвета, доколкото всичко е на ниво министри на бюджети, те искат да печелят във всяко едно отношение – Страните, които ще въведат данък върху финансовите операции, основната цел на финансовото министерство там е да се замразят, даже да се намали вноската им към европейския бюджет. И всички ресурси, постъпили от новия данък, искат да се използват за финансиране само на националните нужди повечето страни всъщност идеята да се намали държавния дълг. Не може и вълка сит, и агнето цяло, както се казва. Не може някой да ви продаде масло, вие да не му дадете пари и той да се усмихва на среща ви. От самото начало позицията ни е била една и съща. Официална и неофициална, на всеослушание и при закрития врати. А тя е национал... новите собствени ресурси трябва да се използват за националния бюджет изцяло, което ще намали и вноската към европейския бюджет. Министри на финансите не могат да получат всичко, ще спечелят участие. Но те това не го разбират. Това е в гена им. Аз съм запознат с финансистите. Също бил съм и министър. И това ми бе в гена. Сега гена ми мутира след като дойдох в парламента. Министър-председателите вече претърпяха тази мутация. Ние залагаме за цел конкурентно способност на европейска економика, стимулиране на растежа, според стратегията за 2020 година. След като започнат да се реализират економии в националния бюджет, единственият начин да се оправя положението е да се въведат нови собствени ресурси, които ще се вливат директно в европейския бюджет за европейски политики. За да се натрупа критична маса, да се осигури економическа целесообразност, с което да се облегчат и националните бюджети. До момента не сме били в състояние да започнем преговори на тази основа. Независимо от връждебността на датското правителство срещу този данък, датското председателство сформира работна група за данък върху финансовите операции и се постигна по-голям напредък от очакването. Преговорите ще са тежки, както знаем. Финалната права ще е най-тежка. Колеги, предлагам да спрем до тук по този въпрос за преговорите за бюджета. Имаме и много други точки в дневния ред. Въпросът ще може да бъде обсъден по-конкретно на пленарно заседание в септември, а също и в нашата бюджетна група, когато добием по-добра представа за действията на кипърското председателство и когато получим разяснение за графика, който съвета смята да следва. Сега предлагам да се занимаем с трите доклада, изготвени от Карла Хаглунд. Те бяха поети от приемника му. Трите точки касаят научно-развойна дейност. Предлагам да представите и трите точки едновременно. А, и трите доклада са тясно свързани и помежду си. Господин председателю, благодаря. Щастлив съм, че мога да продължа да работя, да върша една работа, започната от предшествениците ми. Няма да мога да го направя с същия председател, както до сега, но аз ще се опитам да, на, да дам всичките си сили. Както каза председателят, трите точки са много тясно свързани. И аз ще ги разгледам общо. Първо искам да благодаря на комисията за отличното предложение което също отразява каква е казаното от Европейския парламент повечаване на финансирането за развойна и пилотна дейност, иновации, насърчаване на увеличаване на инвестициите на държавите членки посредством синергии в научно-изследователския. Що се отнася до хоризонт 2020? имаме три предложения, за да, избег, за да можем да комбинираме отлична дейност с всичко това, с а, работа на най-високо. винаги трябва да се стремим към съвършенство трябва да помислим и за класифицирането под класовете на съвършенството. Аз е, от е, университетите чувам, че е, много трудно ще бъде точкуването по десетбалната система и да се види кой е по-съвършен, кой по-добър от друго. Втор, да се гарантират никоя страна да не бъде изключена от подкрепа за научно-изследователска дейност при съществуващите финансови инструменти, като се включи един голям пакет за научно-изследователски проекти. Трябва да се разгърне пълния капацитет на информационните технологии, комуникациите – е, всъщност се предлага те да получат пари, половината пари в началото и да видим как ще се справят с проблемите. Това може би не е най-добрата идея, е, защото така, като ли им даваме сигнал, че ня им нямаме доверие, всъщност ще да им дадем всички пари и да видим как ще се справят. Допълнение искам да подчертая важността на упростяването снижаване на административните разходи, насърчаване работата на малките и средни предприятия, избягване на изкривяването на пазара. Сега по класификацията. Съвършенството, excellence, да бъде водещия принцип. Много е важно обаче да има и гъвкавост по отношение на правилата за финансиране Чисто научните изследвания са доста различни от тези, които са по-близо до а, реализацията, до пазара. Упрощаване, упростяването е много важно, както знаете. Много често се критикува, че не е достатъчно ефективно. Евратум, отново тук въпроса в изменение 4, 18, 17, упростяване на правилата за финансиране 9 и 10. Да се изгради, така да се каже, бариера а, като профилактика а, за грешки, да се постави ударение върху а, насърчаване на израстването на ново поколение в научни кадри. За измененията вече срока се каза, че е едния понеделник. Всякакъв ваш принос ще ми помогне много. Аз ще се нуждая от повече време от обичайното а, моите предшественици са работили чудесно, ако нещо куца, аз съм виновен. Благодаря много. Много сте скромен. Беше отлична презентация и работа също. Имате право да настоявате за необходимостта да се установят по-прости процедури, които трябва да помогнат на постигането на споразумение за реформиране на финансовият регламент. Дълги и трудни преговори между институциите и нашият колега наистина е, Граслер извърши прекрасна работа, но тя трябва да бъде приключена, да речем, в регламентите за различните е, научно-изследователски програми. Имате думата, господин Ехлер. Имам няколко изис... думи да кажа. Благодаря за презентацията. Първо имам въпрос към вас, господин председателю. Срока за изменение. Well, I mean, he, he just... Току-що чувам, че докладчика едва сега се запознава с досиета. Може би да не бъде понеделник, бъде вторник след обяд. Това ще е от голяма помощ. Моля, вижте дали е възможно. По съдържанието имам няколко послания. Това пак е влиза в компетенциите вашите и на секретарията. Бях информиран, че има конкретна правна база за ИТА. Как ще се подходи към това? бюджетният комисия ще трябва ли да прави коментар и за правната база на ИТЕР? Мисля, че отговор на този въпрос ще е медоважен. И по тази причина имаме известни притеснения относно изменение 16 в доклада, тъй като не сме съвсем сигурни, че това е най-добрият начин да се подходи към въпроса за ИТЕР. Има и някои е, точки от преамбюла 6 и 7 на Евроатом, където се а, е, каза, а, е, ИТър се дефинира по един малко странен начин, към който имаме резерв. А, и имаме няколко послани от името на нашата докладчица в Сянка. Тя проучва ядрената безопасност в истинския, в реалния свят. Сега е в Литва, в и ми казва, че а, е, има намерение да внесе ня редица изменения. Няколко от тях са свързани директно с а, е, основния приоритет на нашия докладчик – екселанс или съвършенството. Ние сме съгласни изцяло, че а, е, европейските научно-изследователски сектори има нужда от такова съвършенство, но трябва да има един мост между съвършенството и кохезията – особено за онези, които а, не са на най-високо ниво. Ясно за Оксфорд и за Сорбоната, но нека да имаме стратегии за другите. Тоест и тук тя ще внесе изменения. Що се отнася до... А също екселенси или съвършенство не сам най-високо ниво а, и не само в научно-изследователската работа. И но и в иновациите и затова тя също възнамерява да внесе а, изменения. Тя ще бъде а, тя ще иска едно значително разширяване на финансирането на цялата научно-изследователска дейност, седма рамкова програма, що се отнася до упростяването, ще внесе конкретни предложения как да се намалят разходите за административен персонал. И това е много важно. Тя също смята да внесе изменения по риска за изтичане на мозъци, тъй като в различни части на Европа обстоятелствата са различни, да се въведе концепцията единен пазар за научната дейност в Европа, т.е. да няма изтичане на мозъци от, без, от бедните, по-бедните държави в Европа към по-богатите, а да има циркулация на мозъците, а не изтичане. За нея това е много важно. Тя също ще внесе някои изменения за участието на малките и средни предприятия а, изменения от а, името и на нашата група. А, аз просто исках да кажа тези, които тя, докладчика в сянка, ме помоли да споделя. Благодаря, Дюран. За по въпроса, който... По въпросите, които поставихте в началото на бележките си и срока за изменения, можем да го удължим с един ден. вместо на 16-17 юли а, попладне. По, повече от това не можем да отпуснем, защото няма да имаме персонал а, след това. А, текста вече беше, беше разпространен. А, правната база на ИТЕР ще видим дали може да, дали по въпроса с обсъвременяването, какво можем да направим като бюджетна комисия по отношение на правната база. Мозника Холмайер поиска думата. Да. Уважаеми господин председател, колеги, първо удължим благодарност на колегата Нил Сторвалд аз никак не му завиждах за тези 4000 страници нови разпоредби, които трябваше да, с които трябваше да се запознае само за няколко дни. Затова трябва да кажа, че шапка му свалям. Никак не му е било лесно. Това са 4 е, предложения на комисията по Хоризонт 2020 плюс темата Евратум. Що се отнася до изключително високото качество, excellency, този принцип наистина трябва да се спазва. Съгласна съм с докладчика, защото само така можем разумно да финансираме проекти. Като финансирането за ЕИТ трябва да бъде не на два транша, както предвижда комисията äh, трябва да стане по постепенно. А в това отношение и аз бих е, предложила някои неща. weil wir wollen ja nicht die gesamte Diskussion des ITRE-Ausschusses hier führen. Das können wir, glaube ich, auch. освен това, обаче искам да добавя, че не бива да водим тук дискусии, чието място е в комисията ИТРА. Най-важно е при проектите, които финансираме, да има допълнителна полза. Не е наша цел просто да заместваме или да допълваме национални средства. Изключително важен е принципът за изключително високото качество и на трето място е много важно за мен а, малките и средни предприятия да получат по-добър достъп до такива проекти. Това продължава да е проблем. Ако те не се присъединят към големи фирми, почти нямат шанс да участват в такива финансирани програми. Освен това, при подпомагането и от, отчитането, трябва да има от самото начало яснота и помощ, а не да издаваме указания две години по-късно и да започнем да се съдим, защото не е било ясно в началото какво, кога и къде ще се финансира weil wir ansonsten, so wie wir es derzeit haben, в момента имаме доста такива проблеми. Що се отнася до ИТЕР, държа да има разделение между Хоризонт 2020 и собствения бюджетен ред на ИТЕР, за да не се налага да спорим. ИТЕР трябва да се финансира самостоятелно. Друго нещо, което смятам за важно, е парите, с които финансираме европейското производство и европейския бизнес, трябва да се стараем да се създават работни места и да се повишава конкурентоспособността в рамките на Европейския съюз. И на последно място, но не и по важност, намаляването на бюрокрацията наистина трябва да държим сметка за това, че не бива да докарваме до абсурд а, бюрокрацията, а малките и средни предприятия не могат да си я позволят и да се окажат съвсем изключени от достъп. Благодаря ти, Моника. Благодаря, господин председател. Разбира се, че и ние като останалите подкрепяме предложението за съществено и повишаване на средствата по програми от категория А1. За ИТЕР аз също смятам, че трябва да има строго разделяне. А що се отнася до Евратом, ние сме за даването на възможност за участие на малките и средни предприятия. А много важна за нас е устойчивостта на проектите и програмите, темите им. Трябва да се избират теми, които наистина по устойчив начин ще допринесат за развитието на нашата економика. Благодаря, Изабел. Сега Салвадор. Благодаря. Говоря от името на госпожа Калвадо, която е докладчик в Сянка от името на нашата политическа група. Записала ми е пет неща като бележки. Аз ще ви ги прочета. Както вече ви казах, тя в момента е в САЩ и естествено не може да участва в нашето заседание, чета на английски. Госпожа Калваро се съгласява с повишаване на бюджетните средства, но за информационните технологии, като се привлечат фондове и от частния сектор, и се повиши, за да се повиши иновационния капацитет. Второ, действия да се предприемат за увели, е, а, че а, спо, а, да се подобри а, производителността на този а, а, сектор, като се даде възможност за създаване на повече а, нови фирми. Трето, съвършенството трябва да бъде основният двигател, като се насърчи участието на всички за да се стимулира а, то в цяла Европа а, и да се насърчи и най-вече участието на малки звена, които да бъдат сърцевина на това най-високо качество. Четвърто, мерки за упростяване и пето, да се използват синергии, за да могат да помогнат на най-доброто използване на структурните фондове. Мерси боку. Много добре. Благодаря. Уважаеми колеги, Предлагам. Или докладчикът иска да каже още нещо. Моля ви, но на бързичко. Благодаря на всички. Ще се опитаме да отразим бележките, които чухме. Аз с нетърпение очаквам да работя с вас. Сигурен съм, че много неща ще науча в рамките на този процес. Благодаря. Срокът за измененията е не 16, а 17 юли, 12 часа на обяд. Становището ще се приема на 6 септември на заседанието тъй като през октомври или ноември ще се обсъжда в ИТРЕ и ще се внесе в края на годината в пленарна зала. Разполагам с още 3 минути, така че имам възможност да дам думата на госпожа Суза по 20-та точка, докато още разполагаме с преводачи. Европейски фонд за приспособяване към глобализацията. Е, е, е, Дами и господа, Както знаете, доклада е изготвен от колегата Мигел Портос, който почина през април. Мисля, че в справката се дава информация за това, за какво става дума тук. При все това искам да се спра на основните моменти. Има някои държави членки, които искат да се премахне фонда за адаптиране към глобализацията. Тук говорим и за държави, които ползват средства от фонда и са били за неговото създаване. Този фонд е много важно средство в моменти на криза. Утре ще гласуваме помощи за Испания, за Дания по линия на фонда, защото положението в някои сектори на промишлеността в тези страни е доста тежко. Това е фонд, който наистина може да промени нещата. С него е важно да уредиме проблемите на работниците, които са загубили работата или които са на краткосрочен договор. В селското стопанство има специални проблеми, които трябва да се обсъждат от специалистите в Комисията по селско стопанство. В становището се казва да се изключи селско стопанство от проекто регламента. Относно сегашния регламент, който урежда фонда, според нас достъпа до фонда е малък заради критериите за допустимост, които намаляват привлекателността на фонда за някои области в Съюза. Кипър от 2007, например, не е искал помощ по линия на фонда. Според мен трябва да намалим прага от 500 на 300 служители в малко и средно предприятие, за да може да се иска помощ от фонда. така и страните с много малки и средни предприятия ще получат по-голям достъп. Изпълнението на фонда също е бавно. Времето за реакция е между 18 месеца до 2 години в някои случаи. Според нас, времето за реакция трябва да се скъси. Относно отражението върху бюджета, това е въпрос от ресора на бюджетната комисия, няма конкретен задел за този фонд, а според нас трябва. 50 хиляди са предоставени на фонда за изминалите 3 години. Според нас обаче сумата трябва да се увеличи. за да може бързо да се реагира на молба и да се отпускат средства. Идеята е по-бързо да реагираме при подадени заявления. Това са слабостите на фонда, които сме установили заедно с другите колеги от комисията. Фонда има и редица плюсове. Той ни позволява да реагираме при спешни, тежки обстоятелства – това е едно гъвкаво средство, което нагажда решенията към потребностите на отделните работници, към конкретната специфика. Според мен, плюсовете на фонда са много повече от неговите минуси. И това е аргумент, който ще представя пред страните, които искат да бъде заречен фонда. Имаме крайен срок за изменение 17 юли. Нищо не мога да кажа за измененията все още, е очевидно. Аз и моята група сме готови да обсъдим евентуални изменения с други групи, други членове и да обсъдим евентуални компромисни изменения от сега до 17 юли, за да можем всички да дадем своя принос да се запази фонда, който е изключително важен във времена на криза. Благодаря. Много и се извинявам, но ще трябва да приключим сутрешното заседание, часа е 12.30. Срокът за внасяне на измененията отново е вторник, 17 юли, 12 часа. На 6 септември ще гласуваме становището. През октомври ще бъде гласувано в водещата комисия и след това в пленарна зала. Благодаря на всички онези, които искаха да зададат въпроси или да направят бележки по тази тема, че ще го направят в двустранен разговор с докладващата. Прекъсвам заседанието. Координаторите, напомням ви, че в 14 часа трябва да се видим тук. А Заседанието на комисията ще започне в 15 часа с темата за агенциите. Прекъсвам заседанието.